Bonjour euh, à tous. Euh, désolé. Добро утро на всички. За съжаление, очарователната ни председателка днес не може да дойде. А, тя задържаха я бурните транспорти, бурните протести в железопътния транспорт. Сега продължаваме в съответствие с дневния ред. Ако няма възражения срещу предложения дневен ред, предлагам ви да одобрите и протоколите от предишното заседание. Тъй като някои от координаторите отсъстват, тъй като са в Любляна. Може би някои от вас ще се присъединят към тях днес или утре. Няма да има заседание на координаторите днес. Което означава, че в 11.30 ще приключим сутрешното заседание. А след обяд ще започна 2.30. Кратък ден, но се надявам да бъде ползотворен. Нека да преминем към гласуването. Нека да направим пробно гласуване, за да видим какъв е кворумът. И така, моля, гласувайте. Виждам тук, че има и колеги, които нямат карти. Унези, които нямат, нека да гласуват с дигане на ръка и така. Всичко е наред. Да, заповядайте. Благодаря, господин председател. По отношение на доклада Цапардел не възразявам също съдържанието, но възражавам, възразявам също това, че едва вчера получихме списъка за гласуването. А, аз лично бих искал да го получа по-рано, за да мога да се запозная с него. Това е. Благодаря. Коментарът ви е напълно обоснован. Да, действително, хубаво е да получим списъка за гласуване поне 24 часа по-рано. Има смущение във връзка с събитията, които засягат и нашата комисия. Госпожа Сапардел иска думата. Списъкът за гласуване беше изпратен на всички политически групи. Ако има грешка, тя е на секретарията. Разговаряхме с Зелентин, казахме, че списъкът за гласуване е изпратен. Разговаряхме с тях в първата част на деня. Не знам какво се е случило. Ако е грешка, грешката не е моя като на докладчик. Нещо се е случило по всяка вероятност на ниво секретаря. Персон не ви a accusé. Госпожо Цапардел, никой не ви обвинява. Не се чувствайте виновна. Не, не, не, не го приех лично, но исках да кажа ясно, че списъка за гласуване беше изпратен вчера и всички би трябвало да разполагат с него. Няма проблеми, нека да гласуваме. Нека да преминем към гласуването. Първият доклад, който ще гласуваме, е на тема манипулиране с километропоказателя при моторните превозни средства. Докладчик Смейлър тук. Нека да започнем с гласуването. Компромис 1. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Изменение 46 за, против, въздържали се, отхвърли се, 47 за, против, въздържали се. Нека да проверим, моля гласувайте. 47. Край на гласуването. Приема се. 48 за, против, въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се, приема се.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 Изменение 64 за. Против. Въздържали се. Нека да гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 76 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 79 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 80 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 86 за. Против въздържали се, приема се. 88 за. А, разделно гласуване. В две части. Първа част на 88 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим електронно гласуване. Гласувайте първата част. Край на гласуването. Отхвърля се първата част, мисля, че втората отпада. Деветдесет едно за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 92 за. Против въздържали се, приема се. 93 пада. 96 за, против, въздържали се, приема се. 97 за, а пада, извинявайте. 98-99 за. Против. Въздържали се. Приема се. 100 101 падат, извинявайте. 103 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 105 за. Против. Въздържали се. Приема се. 104 пада. 106 пада. 107 за. Против. Въздържали се. Приема се. 102 пада. Компромис 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. 112, 113 идентични. За. Против. Въздържали се. Приема се. 114 за. Против. Въздържали се. Приема се. 115 пада. 117 за. Против. Въздържали се. Приема се. 118 пада, 119 пада, 120 за, против, въздържали се, приема се. 121 пада, 122 за. Сто две за. Против. Въздържали се. Приема се. 113 за. Против. Сто двадесет и три за. Против. Въздържали се. Приема се.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 въздържали се, приема се. 24 за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се, приема се. 28 и 35 амбок за, против, въздържали се, приема се.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 Компромис 14. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение номер 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Измерение 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Окончателното гласуване, електронно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Истински триумф 46 за, един против, един въздържал се. Браво! Преминаваме към следващото и последно гласуване. Това е доклада на госпожа Цапардел. Общи правила за извършване на въздухоплавателни услуги в общността. Всички ли сте готови за второто гласуване? Жорж. Изменение 4 за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 6, първа част. За, против, въздържали се, отхвърля се. Не, проверка правим. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение номер 7. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис едно. За. Против. Нека да проверим. Мисля, че се отхвърля. Край на гласуването. Действително, отхвърля се. Гласуваме изменение едно за. Против. Въздържали се. Мисля, че е същото мнозинство, но нека да гласуваме електронно. Гласувайте. Край на гласуването. Да. Същото мнозинство. Изменение 6, втора част. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля със същото мнозинство. Добре. Ще гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Какво става? Има протести. Край на гласуването. 23 на 25 отхвърля се. Второ изменение е оттеглено, но изменение 13. Гласувайте. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Осмо и девето изменение идентични, гласуват се заедно за. Против. Отхвърля се. Проверяваме, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. и изменения 10 и 11 гласувани заедно. За. Против. Приема се. Изменение 12. Измерение 15. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 143 са, се оттеглят. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Също мнозинство. Изменение 5 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Но нека да проверим. Е НП са особено бъбриви днес. Край на гласуването. Приема се. Окончателно гласуване. Моля, гласувайте. окончателно, гласуване на окончателния текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 22 гласа за, 2 против и 1 въздържал се. Госпожа Цапардел иска думата. Докато преговаряхме с докладчиците в Сянка и политическите групи, вървеше много трудно работата. Има проблем с превода, казвате? Досието беше много важно и от самото начало аз се опитах да проявя разбиране. Разговарях с комисията и то не веднъж. Разбрах, че комисията иска да се реши проблема с САЩ. Мисля си обаче, че правата на пътниците и социалните права на работниците са важни, защото не става дума за САЩ. Говорим за един от най-важните регламенти за авиацията, регламент 1008. Разговарях и с другите докладчици в сянка. Много се очудвам, че въпреки, че имах договорка с колегите от НП, те не я спазиха. Не може да ми казвате, че не съм права, защото мога да ви покажа електронните писма, които разменихме и които доказват, че имахме договорка. Аз реших да оттегля част от измененията, които са много важни. Изменения, които аз самата бях изготвила. Жалко е, че действаме така в парламента, където би трябвало да проявяваме чувство за справедливост. Затова с оглед на случилото се и тъй като нямаме мнозинство от 26 човека, ви приканвам да не подлагате на гласуване мандата, който ще дадем на съвета. Bien, bien. Merci, euh, madame Добре, благодаря госпожо докладчик за това обяснение. Няма да подлагаме на гласуване мандата. Приключихме с гласуването на тези два доклада. И преминаваме към следващата точка в дневния ред. Доклада на госпожа Даниела Ют. Общи правила за някои видове комбиниран транспорт. Винаги има вълнение след гласуването, затова ще изчакаме няколко минути, за да могат всички, които желаят да напуснат залата, след което ще дам думата на госпожа Юто.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 Euh, Всъщност е, няма правило за гласуване на мандат, което да е, определя дали докладът ще бъде изпратен за преговори. Въпросът е в следното обясненията на докладчика говорят за наличието на проблеми, и тъй като не всички координатори са тук, след разговорите се направи предложение да не се гласува мандата, но този мандат може да бъде даден от пленарната сесия. Така че има разлика в времето. Независимо от това дали тук има координатори или не, би трябвало да уточним. Разбирам, че докладчика е недоволен, само че не става дума за, за лични предпочитания. Голямата част от депутатите в групата са за и ако отидем на гласуване в пленарна зала, според мен резултата ще е същия. Затова нека да не губим време. По-добре да гласуваме тук. Ако комисията, съвета и докладчика седнат на една маса, могат да разговарят преди да отидем в пленарна зала. Аз не разбирам защо днес не можем да гласуваме да отидем на тристранен диалог? С какво условията са по-различни? Това е процедурният въпрос, който искам да повдигна. un petit problème quand même. Euh. Да, възникна един малък проблем. Госпожо Фосе, Проблемът е, че някои колеги напуснаха залата. Не съм сигурен, че ако сега гласуваме, ще, мнозинството ще бъде същото. Затова мисля, че въпреки, че има съгласие, Въпреки, че има съгласие за мандат, нека да отложим за следващото заседание, след като проведем разговори с докладчите в сянка и координаторите. Само, че това, което ме притеснява е, че някои вече напуснаха залата и а, резултатът от гласуването може да се окаже различен. Извинявайте, може би не ви дадах достатъчно бързо думата. Мисля, че нищо не се променя по същество. Мнозинството е същото и имаме нужда от абсолютно мнозинство в парламентарната комисия. Да, да, ще ви дам думата. Мисля, че е по-разумно да отложим. Имате думата, заповядайте. Господин председател, не мисля, че сте сбъркали някъде. Госпожа Фостер бърка, защото правило 69C казва, че комисията би могла, а не, че комисията трябва. Така че по-добре госпожа Фостер да прочете правилника. Изчакайте малко. Изчакайте. Тук няма правен проблем. Можем да отложим това гласуване, може и да не го отложим. Председателят има това право, но по същество ще се промени ли нещо, ще промени ли мандата или не. Аз мисля, че ако гласуваме сега, нещата може да се промени, защото някои си тръгнаха. Не можем да имаме един ни същи вод за доклада и след това за мандата. Може да има разлика между двете. Това, което ви предлагаме да гласуваме отново мандата по време на следващото заседание. Господин Крамер. Искам само да кажа, че е, Якоб Дълн каза, че не е приемливо да получаваме в последния момент присъците на гласуване, защото не можем да ги обсъдим. Това е голям проблем, колкото по-голяма е групата. И беше, ще, ще бъде по-добре да не гласуваме а, да отложим гласуването, както предложи Якоб Делунт и щеше да е ясно. Така че за бъдеще нека да не гласуваме преди да сме получили списъци на гласуване, които можем да обсъдим. И сега не всички политически групи бяха готови а, и се стигна до този проблем. Да, господин Крамери слуша, господин Далундей, слушах останалите колеги. Никой не е поискал гласуването да се отложи. Нека да. Нека да всичко да бъде ясно. И слушахме докладчика, и слушахме и колеги, и никой не поиска гласуването да се отложи. Има трудност, но нямаме, но по същество нищо не се променя. Благодаря. Мисля, че можем да извлечем полука от случилото се. Каква е тя? Когато докладчика направи предложение да не се гласува, би трябвало, т.е. трябваше да гласуваме това конкретно предложение. Но нямаше такъв вод. Чувам какво казвате. Имаме различни задължения, но трябва да се направи разграничение и да се върнем отново към този въпрос. Аз мисля, че когато възникне подобен проблем, трябва да имаме предвид, че тръгнаха си колеги от залата и така при подобен проблем няма, няма да навреди да си дадем време за размисъл няма да се промени резултата от гласуването, малко ще се оталожат нещата. Аз мисля, че гласуването се проведе при нормални условия. Докладчикът изрази своето мнение за мандата и слушах това, което казахте, госпожо Фостер в настоящия момент очевидно не е възможно да се гласува мандата. И така, предлагам ви да преминем към следващия доклад. Е правила за някакви видове комбиниран транспорт на товари. Давам думата на госпожа Юту, за да представи е, основните моменти на своя доклад и политическата си позиция. Благодаря, добър ден. Нека да изчакаме да излязат всички от тези, които искат да излязат. Е, аз работя по директивата за комбиниран транспорт. Проведах разли... многобройни срещи, за да чуем мнението на операторите от сектора и, и националните интереси, интересите на гражданите. Аз приключих текста на първото предложение – то съответства с насоките на комисията. Целта е да се изяснят някои моменти и да се предложат мерки за комбинирания транспорт. На първо място е проблемът с дефиницията. Трябва да се прави разлика между превозни средства придружени от водачи и непридружени от водачи, за да се включи в приложното поле а, ремаркета предложих модификация, промяна на директивата за размерите. Що се отнася отсечките, предложенията на, на комисията за 150 км, смятам, че е необходимо да се поясни възможността да се стигне а, до най-близките терминали освен това, трябва да се дефинират комбинираните транспорти, при които началната точка е извън Европейския съюз. Е, когато всички отсечки отговарят на изискванията за Европейския съюз, е, трябва да влязат в приложното поле. Що се отнася до мерките за даване на стимул за комбиниран транспорт, имаме различни възможности – на първо място подкрепа за инвестициите, данъчни облегчения и освобождавания за сектори. Инвестициите са необходими, тъй като няма равномерно разпределение на инфраструктурата в Европейския съюз. Също така трябва да се увеличи броя на терминалите и да се подобри достъпа до тях. Давам сметка, че не всички тежести могат да паднат върху държавите членки, но държавите членки трябва да е, поемат е, инициативи за подобряване на инфраструктурата с ревизирането на директивата Евро е, винетки. Приходите могат да се използват и за стимулиране на устойчив транспорт. Освен това, трябва да се помисли за улесняване на съществуващите норми за ползвателите на пътищата, особено в случаите, в които инвестициите не превишават 35% от общата сума. Други облегчения могат да бъдат свързани с намалени такси за превозните средства – Друг, въз, друг въпрос е, е свързан с каботажа и командироването на работниците. Каботажът е, е, осигурява стимул за комбинирания транспорт, но има нужда от повече яснота, за да няма злоупотреби на нормите е, за извършване на каботаж и да няма нелегален каботаж. Що се отнася до командироването на работниците, аз съм за норми, които защитават социалните права на, водещ, на водачите. И накрая темата за цифровизацията. Смятам, че трябва да се премине към премахване на документите на хартия, за да се премахне бюрокрацията при контрола. За тази цел държавите членки трябва да приемат е, електронни документи. Крайната цел е е предложение, което да обхваща всички изисквания на заинтересованите страни, като се защитават правата на всички. Заедно с това целта е да се осигурят стимули за сектора, така че той да може да расте. Благодаря, госпожо Аюто. Ще чуем докладчиците в сянка. Най-напред от е, името на НП. Госпожа Шмидт, много благодаря. Искам да поздравя докладчика за нейният балансиран подход. От наша страна обаче ще има някои изменения. Тук говорим за един относително голям проблем, респективно за висока цел, която си поставяме. Тя е трудна за постигане, защото интермодалните връзки са много по-сложни за реализация, отколкото автомобилния превоз. За един и същ отсечка ще бъде комбинирания транспорт е, около 55% по-скъп, отколкото автомобилния транспорт. Е, някои терминали имат недостатъчен капацитет, е, достъпът до тях е недостатъчен и по този начин прехвърлянето към комбиниран транспорт се осложнява самата. Аз искам да спомена като стрик, тунелът Баренер и също така ще има проблем с тонажа. Липсва инфраструктура, цените за комбиниран транспорт остават по-високи. Ако искаме да, да постигнем целите, които си поставяме, трябва да се намесим на пазара. В момента автомобилният транспорт е доста успорван, а в железопътния транспорт все още липсва конкуренция, въпреки либерализацията преди 10 години. Видяхме в цяла Европа колко абсурдно е че железопътният транспорт в Франция не може да се използва през границата, тъй като липсват френскоговорящи машинисти. С а, двете директиви за каботажа и за комбинирания транспорт а, се цели прехвърлянето на превоза а, върху различни а, средства за транспорт, но все още нямаме железопътни отсечки, които да са достатъчно конкурентоспособни. Трябва да се получим от а, САЩ, за да остане а, комбинирания транспорт конкурентно способен, трябва да подобрим значително железопътния транспорт. Не е достатъчно само да ускъпим изкуствено автомобилния транспорт. Принципно докладчикът е поел в правилна посока, но според нас продължават проблемите, а, с прехвърлянето на транспорт а, към а, железопътните връзки, защото те просто липсват и директивата, дори преработена, няма да реши този проблем. Освен това, в Евростат няма данни за комбиниран транспорт, а цифровизацията, както каза докладчика, трябва да се придвижи напред и трябва да има единно тълкование и единно прилагане в цяла Европа. Това са малките градивни а, камъни за повишаването на атрактивността и привлекателността на този а, вид комбиниран транспорт. Благодаря на докладчика за нейния доклад. Благодаря от името на Сирийските демократите, госпожа Демонте. Най-напред искам да благодаря на докладчика. Grazie Presidente, innanzitutto desidero... Най-напред искам да благодаря на колегата Даниела Юто за работата и по доклада по тази важна тема комбиниран транспорт. Целта ни е да повишим ефективността и да направим крачка към интермодален транспорт. Трябва да се промени логистиката, за да се облегчи автомобилния транспорт, не само да се ограничат задръстванията, и но да се съкратят замърсяванията, да не говорим за шумовото замърсяване. Много важна цел е да се разшири приложното поле и да обхване националния транспорт. Това ще доведе до разширяване на комбинирания транспорт и за тази цел е необходимо да се промени наименованието на директивата и да се уточни, че се включва държавите членки, за да се изключат онези транспорт, да се изключат видовете транспорт, които произлизат или приключват в трети страни. Е, спомена се за 20% или 150 км отсечка. Това може да доведе до различни тълкувания, които да са объркващи. Ето защо би било по-добре да се въведе един по-ясен критерий, например, да се Предели този, е, тази граница 150 км, т.е. от е, е, отсечката по пътя. Накрая по предаването на данни за комбинирания транспорт, които трябва да се предава. Това предполага оперативна съвместимост. Също така трябва да държим сметка за изискванията и интересите на държавите членки. Благодаря госпожо Демонт и господин Златовски. Благодаря, господин председател. От името на нашата група искам да благодаря на госпожа Аюто за доклада. Мисля, че той представлява една добра ответна реакция на предложението на комисията с едно изключение. Ние сме напълно съгласни, че комбинираният транспорт трябва да се доразвие. Необходимо е да се постави ударението на три места. Трябва да се уточнят допълнително някои определения, да се инвестира в инфраструктура и да се цифровизират някои системи за контрол. Мисля, че някои социални искания биха могли да затруднят сериозно бъдещото развитие на нашите транспортни мрежи. Имам предвид най-вече мрежи на сухопътния транспорт. По отношение на проверките, тук има голяма административна тежест и така ще се генерират и много допълнителни разходи. Това не е един добър модел за предоставяне на услуги на съответния пазар. Затова искам да подчертая, че би трябвало да отхвърлим онова, което предлагате за покриването на някои отсечки чрез сухопътен транспорт. Би трябвало да намерим някакво по-разумно решение. Благодаря госпожа Билбао. Добър ден. Искам да благодаря и аз на докладчика. Тя положи много усилия, подобри някои определения предвижда възможността за изключения. Вече сме казвали, че има различно тълкуване на това какво представлява комбиниран транспорт в държавите членки и това е първото нещо, което бихме трябва, би трябвало да уточним. Съгласни сме, че трябва да има цифровизация на системата, трябва да се използват електронни средства, за да се упрости административната тежест. Необходимо е да има по-голяма прозрачност на комбинирания транспорт. Ние смятаме, че е необходимо да се подобри достъпа до транспорта, до инвестициите по-скоро в транспорта. Съгласни сме освен това, че имаме нужда от повече информация относно помощта за изграждане на инфраструктура. Някои заинтересовани страни казват, че частните инвестиции, които парламента се опитва да окоръжи, се поставят под въпрос тогава, когато има паралелна инфраструктура, която се изгражда с държавни средства. Не искаме да се създава нова инфраструктура тогава, когато съществуващата не се използва достатъчно. По отношение на каботажа, мисля, че трябва да отделим специално внимание на пакета за шосения транспорт, който се обсъжда. Трябва да видим какво ще се случи в тази връзка. По отношение на каботажа също има някои неща, които трябва да се уточнят. Държавите членки трябва да предоставят необходимата информация. Нямаме достатъчно познание за това какво е развитието в последните години, а за целите на контрола е добре да знаем какво се случва по отношение на стимулите, мисля, че трябва да сме много предпазливи. Освен това е необходимо да се гарантира последователност по отношение на мерките и проектите, които се осъществяват в различни държави членки. Необходима е последователност по отношение на изпълнението на крайните срокове. В някои държави членки напредъка не е толкова бърз. Такъв напредък, за какъвто ние пледираме, няма. Когато това е така, би трябвало да се погрижим да има наистина равнопоставеност и последователност между всички а, видове транспорт. Ще внесем изменения с цел подобряване на доклада. Обедена съм, че можем да разчитаме на сътрудничество с докладчика. Благодаря, госпожо Бибал. Господин Далунде от името на Зелените. Благодаря. Благодаря за този текст, който има много положителни елементи. Искаме пояснение относно увеличаването на отсечката, която може да бъде обект на шосеен транспорт, както и по отношение на проверките. Не сме съгласни по отношение на каботажа и мерките, които се предвиждат, тъй като те могат да се подкопаят. Освен това, смятаме, че е важно да се работи така, че да се е, премине към друг тип транспорт. Освен това, трябва да се интегрират по-добре вътрешния морски транспорт и морския транспорт като цяло, както и авиацията в текста. Благодаря. Благодаря. Както казахме, целта на тази директива е да се прехвърли транспорта върху по-екологосъобразни средства за транспорт. За съжаление не е достатъчно ясно по какъв начин ще се стимулира този транспорт. Даже напротив, шосейният транспорт става още по-привлекателен. Това не бива да е така. Внесли сме някои изменения във връзка с 200% за цялата отсечка и радиуса, който се предлага тук, трябва да бъде разширен. Ще спомена, че социалните условия и разпоредбите за командированите работници вече обсъдихме в пакета за мобилност командироването, правилата за почивка, правилата за каботажа трябва да бъдат прилагани изцяло и да, не, да няма изключения. Благодаря. Ако няма други желаящи да се изкажат, ще дам думата на представителя на Европейската комисия от Генерална дирекция МУВ. Благодаря, господин председател, за възможността да коментираме. Комисията много се радва, че има такава възможност. Голямото мнозинство от измененията на докладчика са насочени към това да се пояснят и укрепят разпоредбите, които предлага комисията с оглед и на целите, а именно да се насърчи използването на комбиниран транспорт – да се накарат държавите членки да окажат по-голяма подкрепа на комбинирания транспорт, както и да се упростят правилата и да се избегнат за употребите. Приветстваме измененията, които дават възможност за достъп до най-близкия терминал за железопътен транспорт, ако няма близък терминал в рамките на 150 км. Радиус е нещо много важно, защото едно много строго определение на шосе би могло да доведе до обратния ефект, а е именно да се върнат камионите по пътищата, вместо да се даде тласък на комбинирания транспорт. Радваме се, че се говори за цифровизация. Нещо подобно би спомогнало за премахване на злоупотребите. Трябва да се гарантира, че наистина има комбиниран транспорт, а не се използват вратички. И накрая приветстваме задължението да има допълнителна отчетност за държавите членки и да има поне една мярка за подкрепа с задължителен характер. Ние смятаме, че трябва да се накарат държавите членки по-активно да подкрепят комбинирания транспорт. Имаше някои неща, които не са свързани с предложението на комисията в измененията оповестяването на държавната помощ, правилата за командироването на работници. Отбелязваме си онова, което предлагате по отношение на социалните права. Те се прилагат и в комбинирания транспорт. Трябва да се запази симетрията между правилата, които въжат в рамките на международния комбиниран транспорт и онези, които въжат само за сухопътния транспорт, тъй като тук има пряка конкуренция между двата типа. Благодаря за предложенията и за измененията. Благодаря на Европейската комисия. Госпожо Юто, пак имате думата. Благодаря на колегите за това, което казах за текста. Няколко Нека да, отгов... да направя реплика на някои от въпросите. Що се отнася до последващия контрол, той микрофонът на ораторът не работи. Предполагам, че нищо не чухте, затова започвам от начало. Що се отнася до последващия контрол, не става дума за нещо допълнително. Даваме си сметка, че някои документи могат да бъдат предоставени след, след като е, транспортът е приключен. По този начин ще се е, улесни, ще се облегчи бюрократичната тежа. Що се отнася до някои притеснения за либерализацията на автомобилния транспорт, ние се стремим към тъкмо обратното. И искаме а, да използваме в максимална степен възможностите на железопътния транспорт за превоз на стоки и за тази цел дадахме, за предвиждаме последната отсечка да бъде ав, на, с автомобилен транспорт. Ако не осигурим стимули за автомобилния транспорт, превозите ще се осъществяват чрез автомобилния транспорт, защото е по-удобно. Ясно е, че има притеснения, но ние трябва да направим така, че предприятията сами да поискат да изберат друг вид транспорт. що се отнася до останалото, ще изчакам да видя измененията, за да видим по какъв начин да дадем допълнителен тласък на, този, на комбинирания транспорт. Благодаря. Срока за внасяне на изменения е 16 май. 12 часа на обяд. Гласуването в комисията ще бъде на 10 юли. Сега е време да преминем към следващата точка в дневния ред. Докладът за правата и задълженията на пътниците в автомобилния транспорт. Веднага давам думата на докладчика господин Либерацки. Богослав, заповядайте. Благодаря, господин председателю. Ще бъда кратък. Виждате 190 страници а, доклад. Имаме малко по-малко от 650 изменения. Основните области, за които разговаряхме по време на срещите с докладчици в Сянка, а, Заинтересовани страни проведохме около 20 срещи, дискусии, работни обяди в различен формат. Срещнаха се, разбира се, и с докладчиците в Сянка. Резултатите са следните. Този регламент е много видим. Говорим за милиарди хора, които са пряко засегнати от а, този документ годишно. Ако искаме да подходим балансирано, трябва да се гарантира качеството на услугите, доставчиците на услуги да носят своята отговорност и да си спазват задълженията, но също така да бъдат и в състояние да предлагат тази услуга. Така че трябва да предвидим такива правила, които да позволят на железопътните компании да работят ефективно и да защитават правата на пътниците. Пътниците искат тази защита и това е нашето намерение. Също така по никакъв начин не искаме да ощетим доставчиците на услуги. В тази констелация има три страни. Онези, които предоставят услуги, които са операторите на мрежата за железопътен транспорт, продавачите на билети и в тази връзка са много важни хората с намалена мобилност. техните права трябва да бъдат защитени. говорихме с различни заинтересовани страни, дългокочетите в сянка, отделни членове на Европейския парламент и се надявам на чудесно сътрудничество в хода на разглеждането на измененията. Надявам се да стигнем до добри компромисни изменения, които да доведат до едно балансирано, предложение, което да привлече повече пътници, които да използват железопътния транспорт, а железопътният транспорт да бъде в състояние да предложи тези по-атрактивни условия на превоз. Благодаря, Богослав. Сега ще изслушаме докладчиците в Сянка. Най-напред от името на НП благодаря господин председател. А, благодаря и за това, че напомнихте моята докторска титла. Благодаря на докладчика Внесени са над 600 изменения, повече отколкото за целия пакет мобилност. Потребителите в Франция преживяват последиците от протестните действия. И ние трябва да осигурим защита на пътниците измен, предложените изменения са обещаващи и се надявам, че ще направим предложение, което съответства на амбициите, както обсъдихме на последното заседание. Основните ни желания са включени. Предлага се да се улесни достъпа до железопътния транспорт за лица с намалена мобилност. Основните цели са следните. Първо, повечето изменения настояват регламента да се приема без изключение дерогация. Също така в много от измененията се настоява за специални разпоредби за регионалните мрежи. Това е нещо, на което аз държах от самото начало. Второ, да се подобри достъпността за лицата с намалена мобилност. Това е приоритет на измененията. Приветствам предложение за премахване на предварителното уведомяване, че лица с намалена мобилност ще използват железопътната мрежа. Това вече е факт в Белгия. Всъщност това трябва да зависи от частотата на някои линии. По време на дискусиите ще помоля, мога да помоля железопътните предприятия да предвидят по-амбициозни възможности. На трето място много изменения настояват за е, цялостна система за компенсации за закъснения, като намаляват прага до 30 минути. Ние споделяме е, заключението, че за заключението за 25% компенсация преди един час. Ако изпратим, ако намалим прага на 30 минути, ще изпратим ясен сигнал до железопътните предприятия. Първо, единен билет, който е много важна част в дебата. Трябва да има компромис, които настояват да има такова задължение, и нези, които отказват да обсъждат въпроса ние трябва да възстановим доверието в железопътния транспорт и заинтересованите страни да поемем своята отговорност. Ако е интегрирания билет става все по-автоматичен, не можем да наказваме операторите и предлагам да се въведе принцип на отговорност. Органът, който продава билета, трябва да направи така, че връзките са удобни. Ако не е така, пътникът може да поиска компенсация. Ето това е позицията, която ще защитавам пред ДНП. Ние държим много на доверието в железопътния транспорт. Трябва да сме много амбициозни, когато отстояваме правата на пътниците. Благодаря на докладчика и на останалите докладчици в Сянка. Благодаря. Господин Пореба има думата от името на ЕКАРЕ. Благодаря, господин председател. Искам на първо място да благодаря на докладчика за този негов много рационален, много разумен подход. Тук става въпрос за очакванията на пътниците. И мисля, че ще направим добре, ако не обременим железопътния сектор с твърде много изисквания и очаквания. Чрез внесените изменения може да се подобрят още изискванията, условията Има срок до 2024 година, до влизането в сила на това предложение. Комисията предвижда срок до 2022 година. За нас това не е реалистично. В доклада се споменава споменават форс-мажорните обстоятелства. Аз мятам, че към тях трябва да се включат а, и а, стачки или действия на трети страни, като например происшествия по трасето. Ако ограничим а, до природни бедствия, форс-мажорните обстоятелства ще бъде твърде малко. Във връзка с единният билет, с директния билет, аз мятам, че това е добра идея. но би трябвало да дефинираме по-задълбочено един ключов механизъм относно отговорността и а, предмета на отговорността. Кой за какво ще отговаря? Виждаме, че а, когато пътниците по-отделно закупят а, билет, а, това е една възможност, но те могат да закупят билети за цялото трасе и ако пътникът иска обещетение, той може да се позове на бият за цялата отсечка. Благодаря на докладчика, че спомена всички тези а, проблеми. Тук имам една забележка. Трябва да избягваме искането подвижният състав да бъде а, приспособен към изискванията, към потребностите на лицата с намалена мобилност. Това не е възможно, трябва да стане постепенно. Още веднъж благодаря на докладчика за неговата работа, подкрепям доклада. Ще се радваме, ако вземете под внимание и нашите е, изменения. Матю се експрима Матио, вие ще се изкажете ли от името на докладчика в Сянка? Благодаря. Докладчика в Сянка Йенс Олдър не може да присъства днес. Ще говорят негово име. Той се радва и очаква компромисните изменения. Надява се, че те ще отрезят дискусията по време на заседанията на докладчиците в Сянка. Трябва да се съсредоточим върху правата на пътниците. В противен случай няма да можем да говорим за директива защитаваща правата на пътниците. По време на нашата последна среща докладчика като че ли отстъпи крачка назад. Ние трябва да укрепим предложението на комисията в три посоки. Първо, директните билети. Те трябва да станат реалност и дори пътникът да е закупил различни билети, той трябва да се ползва със същите права. Правата на обещетение. Тук трябва да се използва тази възможност да се възстанови доверието на пътника и да се смъчат неговите щети. И накрая трябва да има възможно най-малко изключения от тази директива, дерогации. А, Ян смята, че е много трудно да се разбе, да бъде разбрана в случай, че тя не се прилага за железопътни предприятия, които получават субсидии. Моят колега е за създаването на а, форма за обещетение, а, за искане за обещетение, а, която да въжи в целия Европейски съюз. Това ще бъде улеснение за пътниците. Пътниците би трябвало да използват а, тази, този формуляр вместо предлаганите за сега от продавачите на билети или жепътните компании формуляри за оплакване. Много благодаря от името на моя колега Йенс. Се радваме да сътрудничим по-нататък с докладчика. Благодаря, господин Ван Милтенбург. Господин Майкъл Крамер има думата от името на Зелените. И аз благодаря на докладчика и докладчиците в Сянка за отличното сътрудничество. Често пъти бяхме на еднакво мнение. Имахме, разбира се, и различия. Това е нормално. Тук говорим за правата на пътниците и за това пътниците трябва да стоят на първо място, а не лизопътните компании независимо колко са а, високи разходите или обещетенията, ако влаковете пристигат на време, няма да плащат нищо. В Германия, например, а, се прие стратегията а, да не се изпуска нито една железопътна връзка, така че се натрупват а, закъснения. Например, ако едно железопътно трасе не се изгради а, и не е достатъчно пропускливо, непрекъснато има забавения и трябва да се инвестира постоянно в железопътния транспорт, а не кампанийно. Форс-мажорните обстоятелства са друга тема. Знаем, че в въздухоплаването всяко закъснение може да се тълкува и стълкува като форс-мажорно. Но от 26 държави, ако се плащаше за всяко закъснение за форс-мажорни обстоятелства, трябваше да бъдат платени милион и 500 хиляди, 50 хиляди. Но железопътните линии, например, могат да направят допълнителна застраховка, която ще ускъпи билета с 50 цента, не повече, и биха били сигурни. За сега в железопътния транспорт нямаше форс-мажорни обстоятелства, трябва да остане така за директните билети. В Австрия и в Германия имаше обединение на железопътните компании, така че независимо в коя държава се закупува билета, пътниците бяха прехвърлени направо на другия оператор. Сега се предвижда това да не въжи, защото за директен билет се смята само един единствен закупен билет. Но ако а, например, времето за прехвърляне не надвишава определено време, а, смятам, че трябва да говорим за директни билети, защото в противен случай железопътните компании ще оспорват правата на пътниците а, и ще твърдят, че билетът им не е директен. Преди а, 10 години а, започна да се обсъжда възможността да се транспортират велосипеди. В Австрия това е така, в Германия не навсякъде. Защо е важно? Има изследване, в което се оказва, че Фликсбус, автобусен транспорт, е спечелил 12% повече пазарен дял, защото вземат и велосипеди 85 000 пътника се прехвърлиха върху автобус заради невъзможността да се транспортират велосипеди. и повече хора избират да пътуват с автобус или с самолет, защото не могат да вземат велосипеда си. Аз знам, че в Швеция има жалби от пътници, които искат да карат колело в отпуската си, но не могат да вземат колелото си. И за това автобусният транспорт има 20% прираст. Не разбирам комисията, която иска, че а, иска а, пътници с намалена мобилност 24 часа предварително да уведомяват за своето пътуване. Според мен пътниците с увреждания трябва да бъдат равнопоставени на другите пътници в Холандия и Белгия. Има предизвестие от един час и виждаме, че това е достатъчно. Това, което е възможно в Белгия и Холандия, трябва да е възможно и в другите държави. Трябва да въжи и за трансграничния път транспорт. А, ако човек с увреждания има нужда от придружител, трябва да може да го вземе а, и това трябва да е възможно без граница, не както до сега. Прочетох наскоро статия, че а, трансграничните железопътни връзки са невъзможни. Не защото а, а, има проблем с прехвърлянето, а защото операторите искат да пестят. Тук мисля, че трябва да има европейско законодателство, а, за да могат пътниците да пътуват и през граница до, до своето местоназначение. Всички формуляри също така трябва да могат да се изпращат а, а, електронно на повече езици, така че да а, има повече удобство за пътниците. В противен случай железопътният транспорт а, няма да напредне. Благодаря, госпожа Гонзалес Пеняс от името на Обединената левица. Благодаря. Този дебат е много важен за нашата група, защото искаме да увеличим използването на железопътния транспорт по екологични и здравни причини, ние имаме нужда от проактивност ние трябва да бъдем активни, да се адаптираме към сегашната ситуация, но и да сме в състояние да се адаптираме към бъдещето. Ние внесахме изменения за предоставяне на максимална информация, така че хората да могат да качат велосипедите си на ваковете да има безопасни е, зони, да се осигури възстановяване на средства при анулиране на влака и да има достатъчна информация онлайн, както и в самия влак. Всичко това е необходимо, ако искаме да се увеличи е, привлекателността на влаковете. Също така е, разписанието трябва да е удобно, да се също така да се е, избегнат забавенията и разписанието да е предсказуемо и надежно. То си искаме докладът е, да е, осигури в доклада се предлагат мерки, за осигуряване на достъп до лица с намалена мобилност. Тези хора трудно се придвижват. Това няма да струва много скъпо, но предполага промяна в нагласите. Също така в, в гарите трябва да има указателни табели. В Европейския съюз има много примери, които показват, че е необходимо информацията да се предоставя един час предварително, а не 48 часа по-рано. Ще положим всички усилия да постигнем тези цели. Така Приключихме с, с изказванията на докладчите в сянка. Сега ще дам думата на останалите депутати. Но не повече от минути, ако обичате. Госпожа Рево благодаря. Както казах и на предишното заседание, Становището на парламента е, се очаква и ще се анализира много внимателно от гражданите в държавите членки. Имаме възможността да покажем, че Европейския съюз не защитава само либерализацията на пазара, но и правата на гражданите. Аз съм убедена, че ще успеем да подсилим текста на комисията за повече права на гражданите. Много колеги внесоха изменения за премахване на изключенията за градски и регионални линии. Смятам, че регионалните линии трябва да бъдат включени. Защо да се включва нормативи за либерализация се изключват правата на, гра... на потребителите. Що се отнася до форс-мажорните обстоятелства, това беше казано от господин Крамер, имаме нужда от решения, които да отчита специфични условия, както и в други видовете на транспорт, само че нека да имаме стриктна дефиниция за форс-мажорни обстоятелства. Накрая няколко думи а, правото на връзки. Това е много важно. отварянето към конкуренцията и увеличаването на броя на операторите не би трябвало да доведат до закъснения за пътниците. Госпожа Андерсън, благодаря на докладчика за това, че посочи, че това досие има голяма видимост, както каза господин Ван Милтенбург, ако не защитим правата на пътниците с измененията, трудно ще обясним на гласоподавателите защо приехме това, което приемаме. Аз много държа на транспортната политика и с голяма радост в тази комисия, но сигурно знаете, че е, много често тази комисия не държи толкова много на правата на пътниците, така че нека да проявим е, по-прогресивно отношение. Благодаря за чудесното сътрудничество от страна на останалите е, групи. Аз и колегите ми от групата на социалистите и демократите внесахме над 100 изменения. Много колеги ги подкрепят. Благодаря на секретарията, а, за които това досие е сложно. Става дума за преработен вариант, а, с, а, който е много сложен. Приветствам казаното за освобождаването. Крайно време е. Всички данни на комисията сочат, че държавите членки злоупотребяват с възможностите за злоупотреба. Крайно време подходът ни да стане по, а, по-широк. Искам да разочаровам а, също така смятам, че уврежданията трябва, не бива да се пренебрегват, не бива да се възприемат като нещо нормално. А, в, а, има много гари, в това число и малки, в които е възможно на лицата с увреждания да се помогнат. В този регламент има за цел да подобри доверието на гражданите и да насърчи използването на железопътния транспорт. Всички ние искаме това. Искам да кажа няколко думи за пропуснатите връзки. Единните билети са много важни, но е също така много важно, когато хората пропуснат връзката си, да стигнат там, за където са тръгнали. Не става дума за доброволен подход. В, но в момента а, много железопътни предприятия доброволно казват, ще ви помогнат, но няма задължение да предприемат нещо, когато а, пътуването се обърка. Искам да спомена член 35 за пропуснатите връзки. И съм, с, що се отнася до форс-мажорните обстоятелства, разбирам становището на ЕКАРЕ. Помислете обаче внимателно, защото форс-мажорните обстоятелства в други области доведоха до много съдебни спорове. Знам, че звучи добре. Нека да предвидим случаи на щачки, например. Дори е, е, Европейския съд миналата седмица разгледа случаи с, с форс-мажорни обстоятелства при стачки и съда постанови, че ръководството е, знае за това и трябва да може да се справи с тези въпроси. Не искаме това законодателство да бъде предмет на съдебно дело през следващите 10 години. Нека да си помислим за форс-мажорните обстоятелства. Не е необходимо. Оценката на въздействието на комисията показва, че ползата за комисията няма да бъде много голяма, дори ако направим така, че нека да огледаме този въпрос внимателно. Като цяло искаме да модернизираме и казаното от зелените за възможността да се качат велосипеди. Анекса към регламента е, са устарели. Може да не сме съгласни по определени детайли, но трябва да има информация за това дали има а, Wi-Fi на влака. Тези анекси трябва да се модернизират, звуча старомодно и най-сетне, не на последно място, и може би това е най-важният въпрос, е изпълнението. Има много голям брой изменения по 28, 29, 32, 33, защото на практика реалният проблем за хората, които искат да упражнят правата си, е, че не могат да го направят. Някои железници го правят добре, някои правоохранителни органи си вършат работата, не всички го правят. Извинявайте, че отнех толкова време, но досието според мен е много важно. Благодаря, господин председател. Аз ще бъда по-кратка, защото много вече се каза. Е, ще кажа, че преработката на е, директивата е много е, важна защото има устаряли разпоредби. Всеки пътник знае, че има много проблеми и е много важно да поставим на централно място правата на пътниците и да ги укрепим. Ще кажа няколко думи за форс-мажорните обстоятелства. Не може пътниците да носят риска, а не операторите. Миха Крамър и други колеги казаха, че трябва пътниците да имат повече права. Все още има много неясни положения. Това трябва да бъде отстранено. За пътниците с ограничена мобилност, мисля, че мобилност за всички е нещо към което се стремим в целия Европейски съюз. И за това предварителното уведомяване трябва да бъде възможно най-кратко 24 часа предварително предлага комисията. А, аз смятам, че на големите гари трябва да е възможно един пътник просто да пристигне и да се качи. Разбира се, че трябва персонала да е обучен, но в днешно време и това не бива да е проблем. Всички, които искат да използват железопътния транспорт, искат условията да бъдат по-привлекателни. Благодаря. Благодаря, господин. Госпожа Лукашевска има думата. Благодаря, господин председател. Днес обсъждаме правата на пътниците в ЖП транспорта. Искаме да популяризираме този транспорт. Искаме гражданите да отдадат предпочитание на железопътния транспорт, тъй като там се консумира по-малко енергия, емисиите са по-малко. Така че трябва да се отнесем сериозно към този проблем. Регламентът има за цел да осигури защита за пътниците. Имаме регламент за защита правата на пътниците в въздушния транспорт, където пътниците имат право на компенсация. Също трябва да въжи и за железопътния транспорт. Ако няма предвидена възможност и искания за обещетение, нищо няма да се промени. Живеем в 21 век и трябва да се опитаме да изградим паневропейска платформа, в която, на която пътниците трябва да намерят информация за разписанието на гражданите, да могат да си купуват билети онлайн, това число и комбинирани билети. Говорихме за пътниците с намалена мобилност, те имат същите права. Не мога да си представя, че лице с увреждания трябва да чака два дни, за да му се помогне а, да пътува. Аз внесах няколко изменения и се надявам те да бъдат включени, защото според мен железниците са за пътниците. Без пътници не, не може да има железопътен транспорт. Надявам се, че унези, в това число Европейска комисия, които държат повече на железниците, отколкото на пътниците, да променят нагласата си, за да настъпи истинска революция и гражданите да се ориентират от автомобилния към железопътния транспорт. Госпожа Демонте, благодаря, господин председател, благодаря на докладчика за предложението. Очевидно не е лесно да се реализира целта за защита правата на гражданите. Очевидно нямаше да, го, да продължаваме да говорим по този въпрос. Но много са важни тези мерки. Аз а, а, внесах изменения, свързани с неутралността и сравнимостта на офертите. Целта е да има истинска конкуренция. Конкуренция, която да не е само по цената, но и по качеството на услугата. Има и едно изменение за продажбата на отделни билети, защото смятам, че отговорността за информацията не е само на железопътното предприятие, на този, който продава билета. Има нужда от посредник, който да предоставя информация Същото въжи и за платформата. Много колеги говориха за лицата с увреждания. Според мен това е централна тема, когато говорим за правата на пътниците. Това са най-уязвимите категории пътници и трябва да приемем реалистично предложение, но да, сме, но да има яснота и твърдост в подхода Темата за точността е много важна тема и това въжи това въжи особено за хората, които използват влаковете всеки ден, но и тези, които използват влаковете от време на време. А, но връзката с туризма е много важна. Само 4% от туристите използват местния обществен транспорт трябва да си има а, гаранция, им, информация. Искам да добавя, че достъпността се възприема не само от физическа гледна точка, това въжи и за альтернативни връзки. Много се зарадвах, че колегите е, използваха израза транспорт за всички, мобилност за всички. Действително това трябва да, е, да се осигурява за всички мобилността, трябва да се гарантира и за онези, които имат е, намалена подвижност, постоянна или времена, и тъй като обществата ни устаряват, застаряват, трябва да държим сметка за достъпността на обществения транспорт. Следващият оратор. Господин Кох. И от мен благодарности на докладчика за доста солидния доклад. Самият аз пътувам всеки месец около 1500 км от Ваймар до Брюксел и съм събрал доста опит през цялото това време. Затова много се радвам на тази преработка на правата на пътниците в железопътния транспорт. Пет предложения по отношение на продаването на билети, на продавачите на билети. Съм съгласен с докладчика. Те трябва да предоставят информация за пътниците, но железопътните превозвачи трябва да предоставят информация на място и да бъдат от помощ. На второ място предоставянето на актуална и достоверна информация по време на пътуването. Това не бива да е проблем в епохата на мобилните телефони и смартфоните. Ако а, са съгласни всички. А, трябва, ако а, железопътните превозвачи се разберат, трябва да а, бъдат въведени а, директните билети и то възможно най-бързо. по отношение на велосипедите, Смятам, че това трябва да е а, възможно и за това съм ограничил отрицателните аргументи и а, съм предложил да има възможности за транспорт на велосипеди в по-старите влакове и накрая за лицата с ограничена подвижност. Ясно е, че холандският модел с време за предизвестие от един час не може да се прехвърли на всички места и на всички гари. Аз мятам, че за големите гари този срок на предизвестие обаче е реалистичен. Така че смятам, че а, е, трябва да има зависимост а, е, от а, е, броя пътници на ден а, за срока на предизвестие. Благодаря. И слушахме колегите, които искаха да се изкажат. Думата има Европейската комисия, която да ни представи своето становище. Благодаря. Комисията се радва на този голям интерес във вашата комисия относно това предложение, преглед на текста за правата на пътниците. Много от вашите 637 изменения са насочени към допълнително пояснение на правата на пътниците, имат за цел да се увеличи правната сигурност, което е много важно. Освен това, да се намери пресечната точка между амбицията и действителността. Благодаря за всичко това. Въпреки това, някои от предложените изменения се отклоняват от целите на прегледа. В крайна сметка искаме да се приложат както трябва правата на пътниците, освен това да се намери точното равновесие между интересите на пътниците и административните разпоредби. На, на този етап, господин председател, ще се концентрирам само върху промените. Например, премахването на изключенията за вътрешните услуги, по-доброто информиране на пътниците за типа продукт, ограниченото приложно поле на извънредните обстоятелства – и прилагането на правата на пътниците с увреждания. Благодаря. Благодаря. И последен думата има нашия докладчик Богослав. Благодаря, господин председател. Благодаря на уважаемите колеги за приноса. С всяка изминала среща, която провеждаме, ставам все по-голям оптимист относно нашия принос, защото като че ли сближаваме позициите си и би следвало да сме изпълнени с оптимизъм. Основните въпроси, както каза госпожа Демонте, достъпността. Искаме железниците да са достъпни доколкото се може повече хора. На второ място – привлекателността по отношение на цената, допълнителните услуги, времето за пътуване, удоб... удобността, удобствата по-скоро. Винаги съм пледирал за едно открито европейско отворено към пътниците железопътно пространство. Не трябва да се подчиняваме на ограниченията на националните граници. Не. Едно отворено европейско пространство. Освен това, в него трябва да влязат колкото се може повече форми и категории на услуги за пътниците. Регионален транспорт между различните региони, местния транспорт, може би там ще стигнем по-лесно до да споразумени. Както казаха колегите по Ремба, Крамер и други, е, има, има полза от нещо подобно. Не виждам да има сериозни разминавания или неразбиране. На първо място по отношение на приложеното поле – до каква степен ще се приложи текста. На второ място пътната информация. На трето място велосипедите. На четвърто място изключенията. На пето място директните билети. Хората с увреждания. Отменянето закъсненията, компенсациите при закъсненията, форс-мажорните обстоятелства по отношение на тях доста сме напреднали. Бяхме разделени в миналото. Или разширяване на приложното поле в тази връзка, или премахването на форс-мажорните обстоятелства. Днес не се говори за отхвърляне изобщо. Говори се за това какво да включим. Стачки да бъдат включени или не. Земетресение има дебати по този въпрос. Националния мащаб, междурегионалния мащаб, що се отнася до тях, мисля, че железниците трябва да бъдат достатъчно конкурентоспособни спрямо нискобюджетните авиопревозвачи. Аз живея на около 600 км от Варшава. Миналата неделя видях, че има полет между Лондон и Щечен. 15 минути отнема да се качиш на борда. 150 човека си бяха купили билети за този полет. А, що се отнася до един влак, е, който може да бъде съпоставен по някакъв начин с този полет, е, пътниците бяха много по-малко. Така че трябва да създадем необходимите условия. Благодаря за коментарите, за ударението, което поставяте върху най-важните въпроси. Стигаме до следващия етап, изготвянето на компромисни предложения и накрая ще имаме изписък списък за гласуване. Благодаря. Благодаря, господин докладчик. Приключихме дебата по този важен въпрос. Гласуването в комисията ще бъде на 21 юни 20... 2018 година. Следващата точка в дневния ред е при затворени врата. И за това благодаря на всички, които участваха в нашето заседание до тук, но които не са членове, действителни членове на комисията, да напуснат, за да а, преминем към следващата а, точка. Ще продължим след 5 минути.